Chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Euh, Уважаеми колеги, предлагам да започнем с нашето заседание. Нека разгледаме дневния ред. Искам да ви обърна внимание че Утре ще гласуваме в 9.30 по точка 78 и 23. За измененията за фонда за адаптиране трябва да приемем тези изменения, защото комисията очаква нашата, нашето становище. Освен това, ще включим още една точка – мобилизиране на средствата за Нидерландия. Ако нямате коментари, нека приемем тогава дневния ред. Точка втора. Приемане на протоколите от 25-26 октомври, 8-9 ноември. Имате ли забележки? Ако имате забележки, моля, до края на заседанието ги споделете. А сега съобщенията на председателя. Искам да ви кажа, че тази, нашето заседание се излъчва на, в интернет. Това обаче не е изненада за нас. Това беше първата част на дневния ни ред. И така се придвижаме към точка четвърта. Очакваме госпожа министъра. Тя всеки момент ще пристигне. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux. Уважаеми колеги, ами нека продължим с нашата работа, така както е по дневен ред. Радвам се да поздравя министъра по въпросите на заетостта и равенството, госпожа Жоел Милке, която е от председателството и госпожа Онкелингс, която ще участва в неформалния обмен на мнения на 6 и 7 декември. Ще разделим срещата на заседанието на две части. Първата част ще изслушаме министърката, която ще говори за постигнатото от Белгийското председателство. А след това ще говорим по въпросите за Екофин. Госпожо министър, имате думата. Благодаря. Благодаря за вашата покана. Има някои неща, които искам да обсъдя с вас. Бях през юли тук, за да разкажа за нашите цели. Е, говорихме по въпросите за етоста. Е, казахме, че имаме два вида цели. Е, повишаване на заетостта и във втората част на дискусията ще говорим и за това, което бях споменала още тогава за доброто управление. Въпреки, че тогава не, ста, че тук не става дума толкова за а, економическата заетост, а по-скоро за механизма на надзор и механизмите на управление. Това бяха нашите основни предизвикателства, да изберем устойчиви средства, с които да подобрим заетостта. Очакваме те да имат успех. От една страна имаме предвид демографската революция и промените в климата. Това бяха нашите приоритети – създаване на зелени работни места и, както казах, демографското предизвикателство, а именно удължаването на трудовия стаж, тъй като имаме много е, голям брой възрастни работници и служители. И заедно с това предизвикателство за нас беше откриването на нови работни места в сектора на услугите. Освен това, говорихме за хората и за проблемите, които те срещат в областта на заетостта. Говорихме за преструктурирането, за прехода на трансверсалните политики. На този фон искам да обясна какво направихме в рамките на нашето председателство. Искам да говоря най-напред за общата рамка на стратегията за заетостта на Европейския съюз, а на второ място ще се спра върху економическото управление. А след това ще говоря за директивата по заетостта, която приехме през октомври. Зелената економика беше основна ключова дума, законодателната инициатива в тази област беше много важно за нас. През, в понеделник съвета ще обсъжда тази тема. Сега за стратегията по заедостта в рамките на стратегията 2020 и доброто економическо управление. Вие във всички случаи си спомняте за кои, кои текстове имам предвид. Знаем, че заетостта е основата на економическата политика. Е, стратегията 2020 трябва да е подкрепена от стратегията за добра заетост. 60% от всички работни места, които трябва да бъдат открити през 2020 година, трябва да са зелени места. Имаме указания в областта на заетостта. За да може да постигнем тази цел, трябва да имаме едно добро економическо управление, където прилагането на указанията трябва да е ефективно. През юли е, съвета говори за тази проблематиката, за тази проблематика, говори за начина по който тези цели могат да бъдат постигнати, говори за доброто економическо управление и каза, че економиката, и че политиката за заетост е един важен макроекономически фактор. Основен момент е разкриване на нови работни места – Е, тук бяхме поканили господин Фон Рампой и публикувахме един документ, издаден от председателството с най-важните точки, които бяха приети през октомври на заседанието на съвета. Що се отнася до економическото управление, а, тук а, искам да ви припомня член 148 и Европейския семестър – във всички случаи това беше Аз не смятах, че ще може да направим толкова бързо нашите изводи. Тези изводи бяха приети от съвета. Имаше препоръки за економическото управление, за политиката на заетостта. След това работата беше много трудна, за да може да се направи за да се направят заключенията на съвета през октомври. Но ние успяхме да ги направим и успяхме да направим препратка към политиката на заетост. Тези заключения ще бъдат дискутирани, е, сигурно сами съм, и в бъдеще. Това беше една от най-важните приоритети на бългийското председателство. На следващо място искам да се спра на въпроса какво сторихме в различните области на политиката на заетостта. На 21 октомври съвета прие указания за политиката на заетост и това беше много важно да изпратим именно този сигнал. Става дума за новата роля на Европейския парламент по силата на Лисабонския договор. Ролята на парламента не се ограничава само с формалното участие на парламента. Можеше да ограничим измененията и после да ги включим в основния текст, в корпуса на предложението от гледна точка на институционалното сътрудничество. Това беше един нов аспект за работата ни с Европейския парламент. Текстът бе променен и съвета одобри текста. Ставаше дума за социалното сближаване, за увеличаване на производителността, за подобряване на ролята на малките и средните предприятия за защита интересите на младежите, на интересите на децата. И това, което за мен беше много важно, това бяха индика... индикаторите за постили... постигането на целите в областта на политиката на заетост. Говори, ставаше дума и за защита на правата на уязвимите социални слоеве и за индикаторите за доброто економическо управление. А сега искам да се спра на втората тема, а именно предизвикателствата, пред които се намираме по отношение на демократическите предизвикателства и промените в климата. Един от нашите приоритети се заключаваше в това да изпратим сигнал и да предложим мерки на европейско равнище за създаване на зелени работни места. Това беше нова тема. И за нас това беше от огромно значение. Ако погледнем индикаторите по отношение на доброто економическо управление, ще видите, че те са адаптирани към нашите основни принципи. Съставихме списък по това как съществуващите работни места могат да бъдат направени по-зелени. Имаме, предложихме мерки, стъпка по стъпка, месец след месец година след година за подобряването на качеството и количеството на работните места. В доклада на госпожа е, Шродер става дума също за зелените работни места. Посветихме през октомври два дена на, на тази тема. чухме мнението на комисията, чухме мнението на други международни организации и успяхме да изработим заключения, които бяха, които ще бъдат обсъдени на 6, е, които бяха обсъдени на 6 декември от съвета. Основни въпроси са секторни инициативи за създаване на работни места, квалификация и преквалификация на младите хора. Това е една логика, която следваме за постигане на целите, използване на новите технологии, изследване на потребностите на работодателите. Всичко това се влива в нашите усилия за създаване на нови работни места и то на зелени работни места. Комисията предложи индикатори, по които да се измерва напредъка на Европейската стратегия за заетостта. В този смисъл виждаме и новата роля на работническите, на бюрата по труда. Значи, търсим начин да обвържем и малките и средни предприятия и социалните партньори в нашата стратегия. Се, говорихме и по един нов сектор, за именно сектора на здравеопазване. Говорихме за равенството на шансовете. Това е един нов момент в нашата работа. Тук се застъпваме за равнопоставеността между половете, между мъжете и жените. Бяхме заети с това да създадем повече стимули за назначаване на повече жени. Говорихме и за преосмисляне на някои аспекти в данъчната политика, за да, за да въведем съответните стимули за създаване на нови работни места. Това са заключенията, така да се каже. Заключенията, които ще бъдат обсъдени от съвета през, е, в понеделник. Те са в унисон с предложенията на комисията за стратегията през следващата година. Второто предизвикателство засягаше демографския срив. Тук основните моменти са свързани с а, участието на всички работници на пазара на труда. От друга страна имаме разширяване на услугите, насочени към индивида, към отделното лице – и застаряващото население. Към по-възрастните работници трябва да възприемем един интегриран подход. Трябва да се говори е, за условията на труд не само в края на кариерата, но през цялото време, така че да се стигне до края на кариерата в е, едно състояние, което да е желано. И става въпрос за продължителност от 15, 20 до 40 години от е, живота на човек. Трябва да се осигури плавен преход. На базата на редица конференции, които сме организирали, в това число в Мадрид е, на конференция за заетостта, се отдаде внимание на качеството на работните места, защитата, стабилността на работните места, работното време и така нататък. И а, нуждата от по-добър полов баланс, баланс между половете в а, а, сектора на услугите, например. За сектора на услугите е, се провежда в момента обучение е, е, бихме искали да предвидим бъдещите нужди от обучение и образование, които да са формулирани на базата на плановете за действие на държавите членки. Естествено, Европейския социален фонд ще изиграе роля в този проект. Други заключения, до които сме достигнали в рамките на срещата на съвета на 6. Намаляване на разлика в работното възнаграждение между мъжете и женете, това, което наричаме истински равни възможности, е, в тази област се извлякоха няколко заключения не само във връзка с работата на комисията, но също а, с цел а, разяснение на стратегията на комисията в тази област, в която тя е прияла пътна карта за равните възможности. Необходимо е да актуализираме всички показатели, които се ползват при борбата с разликата в работното възнаграждение. Също бихме искали да разширим показателите, така, щото да покрият е, и семейно положение, женен, неженен, брой деца и така нататък. Всяка държава членка е, ползва различни мерки и показатели за изчисляване на разлика в е, работното възнаграждение. Това трябва да се уеднакви, за да може ефективно да се намали тази разлика. Това, разбира се, трябва да стане, като държавите членки вградят тези политики в а, хода на реформите си. Да резултатите е, следва да се отчитат около Великден всяка година. Други разлики между половете освен на работното възнаграждение, са свързани с качеството на заетостта и гъвкавата заетост. Тук сме уредили някои преходни а, договорености по въпроса за качеството на работните места. Разгледахме европейските фондове, как могат те да се ползват. А, редица предложения изкристализираха, които могат да спомогнат за един плавен преход. Благосъстояние на работното място. Друга тема, бихме искали да намалим психосоциалният стрес на работното място. Естествено, хората трябва да са в състояние да съчетават личния с работния си живот. Това е едно измерение, което често бива пренебрегвано в политиките по заедостта. Трябва да се обърне внимание и на външните измерения на социалните политики, най-вече политиките за заедостта. Не само економическото управление, естеството на работните места, насърчаването на заедостта сред различните заинтересовани страни в Европа. Трябва да се гледа и на международното управление във връзка с економическите политики, макроекономическите политици, политики. Извинете. също сме обвързали нашите заключения с препоръките на Международната организация по труда. Организирахме един съвместен форум, за да дадем възможност за по-добра координация в Европа на въпросите на заедостта. Това ще се отрази в международен план и в стратегиите за сътрудничество на Г20. МОД играе ролята на международен гарант на а, условията за заетост и а, закрилата на качеството на а, заетостта. Г20 могат да подкрепят а, този процес и тези инициатива, вярвам. Мисля, че можем да организираме среща на министрите на труда преди всяка среща на Г20. Обикновено така става, така че заетостта е, играе централна роля в разискванията на Г20. Сформират се стратегически партньорства в областта на социалната политика и заетостта. И въпреки политическите трудности, с които се сблъскваме, сме успели да съберем европейските и средиземноморските министри в областта на заетостта, за да укрепим социалните и трудовите политики в международен план. Цел министрите на СЕАН. още нямаме новини. Те ще предстои да се а, съберат скоро. Та това е по тази част от нашите заключения. Това е във връзка с приоритетите, които са определени в областта на заедостта. Но накрая ще кажа няколко думи за нормотворческите дейности, които са извършени. Те не са твърде много, но въпреки това се опитваме да отбележим по-сериозен напредък по някои досиета, по отпуска по майчинство. Знаете, че в парламента е, се гласува за изменение, за... така че периода да бъде 20 дена, които да са платен отпуск на базата на последната работна заплата. Ще има възможност и да се въведе преходно плащане. Има идея за платен отпуск по бащинство в рамките на две седмици. А, това обаче е източник на сериозни главоболия за държавите членки – много е трудно да се съчетаят мерките за финансова дисциплина и затягане на коланите с тези нови инициативи, защото нещата накрая се свеждат до разходите. Като му дойде времето, а то още не е дошло, поне ще сме успели да ще разгледаме нещата от различни гледища. В понеделник ще разглеждаме, например, по-конкретни въпроси от тази област, което ще ни даде възможност да достигнем до заключения, с които да излезе председателството и да напишем насоки за най-добър подход към въпроса и е, това е една щафета, която унгарското и полското председателство ще, ще поемат нататък. През 2011 година ще трябва да сме приключили вече този процес в диалог с парламента. Каква е идеята? Идеята е да се използват тия дебати, основани на доклада, който ще изготвим и а, да се отчетат а, постиженията до тук, да се види дали може а, с течение на времето да се въведе една по-прогресивна политика. Естествено, даваме си а, сметка какво е положението с бюджета, а, но може би а, в рамките на един. А, на едни по-широки срокове ще можем да постигнем целите, например, до 2020 година. А може би пък в рамките на 3-4 години следва да си набележим целите. Надявам се, че ще се достигне до компромисни решения, на които да основе работата си следващото и следващите председателства. По директирахте за качеството на заетостта Опитали сме се максимално прагматично да подходим към въпроса. Имаме два доклада за напредъка, които не са особено спорни. Единият е свързан с жилищното настаняване, а другия е с финансовите услуги. Така че и в тази категория теми сме отбелязали известен напредък. Економическа миграция. Това не от преките ни компетенции, но има допирни точки. По-специално сме се занимавали е, с категориите информационни технологии и сезонни работници – Една среща бе проведена, втората ще се е, проведе средата на декември и се надявам унгарското председателство да доведе до край тези дейности. Това е което мога да ви кажа по въпроса за економическото управление. Това са основните заключения. Благодаря ви, госпожо министр, за председателката. Благодаря ви за чудесното сътрудничество, което поддържахте с нашия парламент и нашата комисия. За първи път ще излязат насоки в областта на заетостта, които да отчитат и качеството на работата. Това е една идея, която заедно сме разработили. Това е нещо много важно. Това е важен желон както за парламента, така и за съвета. И трябва да се възползваме от този първоначален успех и да го надградим. Подчертахте значението на външното измерение на социалната политика. В нашата комисия в момента ще се гледа един доклад този доклад бихме искали министрите по министрите на труда и социалните въпроси да се запознаят с него, да го вземат предвид при сключването на външни споразумения при работата си в е, Световната търговска организация. Социалните министри а, се срещнаха преди срещата на Г20 и а, такава една организация, а, според нас, е нещо много положително да се срещат преди Г20. Делегация от а, нашата комисия ще отиде на посещение в Нью Йорк на изяви, свързани с изкореняване на а, бедността. Доста хора искат да вземат думата. По двама ще вземат думата и след това ще ви дадем думата за отговори. Господин Томас Ман. Благодаря. Гос... Das ist klar, aber ich denke, Sie haben eine ganze Menge daraus gemacht. Äh, auf alle Fälle. Ich habe äh, zwei във всички случаи искам да задам два въпроса. Най-напред. Защо е толкова трудно за държавите членки да се занимават с отделните квоти? Е, може да говорим за индикаторите, може да правим нови индикатори и това може да се приеме от държавите членки, но за новите квоти, защо смятате, че е толкова трудно да се приемат тези квоти? Мислите ли, че Европа прекалено много се налага, защото Става дума в крайна сметка за нещо положително. Аз съм голям привърженик на принципа за субсидиарност, но мисля, че е важен елемент да се погрижим за това да кажем, че трябва да постигнем общи маржи така че въпросът ми е как се вижда проблема в съвета а, по отношение на 2010 година. Това е годината за борба срещу бедността, за намаляване на, на децата отпадащи от училище. Тоест, трябва да се обединим около един метод, който да дава ясни проценти за целите. И втория ми въпрос засяга е, е, докладите по собствена инициатива. Ето госпожа Шрадер, тя изготви един доклад, който се радва на голяма популярност. Аз самия изготвих също един доклад за демографския срив. Как вижда въпроса съвета? дали тези доклади се вземат на сериозно като една стъпка напред към изработване на една обща позиция. Комисията също подкрепя тези доклади, но какво е отношението на съвета? Дали просто там се казва, да, бе, имаше някаква резолюция, някакъв доклад, но не се взимат нещата на сериозно. Sí, gracias, señora presidenta. <clears throat> De una manera breve, señora... Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Искам да кажа на министър Милке, че за мен е удоволствие да видя какъв опит има Белгийското председателство. Аз съм изненадан от факта, че председателството е готово да слуша парламента и много сложни въпроси, като заетостта, като политиката по осигуряването на работни места, сега са доразвити. Говори се и за риска от застаряване, за демографската криза в Европа. За съжаление, економическата криза е нещо, което е обсебило държавите членки и те забравят всички други важни въпроси, с които трябва да се занимаят. Ще имаме дебат по-късно днес след обед и по тези теми. Шест месеца изминаха от най-голямата криза. Мисля си обаче, че трябва да видим дали става въпрос за чисто между правителствена позиция. Готови ли сте да признаете, че парламента може да бъде със законодател заедно с съвета? Не говорим вече толкова за Европа на държавите. Европа вече е Европа на гражданите, Знаете какво става на тристанните срещи. Много често това, което има парламента като позиция, грубо се пренебрегва. По отношение на въпросите за иммиграцията и единното разрешително, мисля, че можем да постигнем напредък. Съвета трябва да признае, че когато става въпрос за правата на гражданите, не може да има дерогации или изключения. Как да защитим едни такива дерогации пред нашите граждани, пред синдикатите, пред църквата? Не може никога да се използва аргумента или приемаш всичко, или се отказваш от всичко. съвета не може да обръща гръб на всички предложения, които прави парламента. Министър Милке, според мен сте свършили отлична работа, но за съжаление много от тези политики ще трябва да бъдат подети от следващото председателство. Сега ще затворя списъка с оратори, казва председателката. Госпожа Шрёдер има думата. Благодаря на Белгийското председателство за този доклад и благодаря за доброто сътрудничество. Искам да кажа следното. Мисля, че вие работихте чудесно с нас, особено в, този важ, в тази важна област зелени работни места, демография, демографски срив Наистина вие се постарахте много да подобрите е, ситуацията. Знаем колко е, какъв голям проблем е антидискриминацията, дискриминацията. Има различни становища в, в е, различните държави членки. В, в е, нашите държави може да кажем да, обаче независимо от всичко има едно белгийско председателство, което много се ангажира с тази проблематика. Много е хубаво, че вие така, с такъв ангажимент работихте. Това не се разбира от само себе си и за това сърдечно ви благодаря. Всичко това се видя и навън, но аз се интересувам в този смисъл от вашия ангажимент, личен ангажимент по тези два, две теми. Какво е, какъв е и резонанс в другите държави членки? Дали то решенията, които се вземат, наистина се а, прилагат в държавите членки. Сигурна съм, че нещата се прилагат в Белгия, тъй като вие сте наистина много ангажирана. Но какво е състоянието в другите държави членки? Има ли някакъв вид, като, не, някакъв вид състезание между държавите членки, които, всяко от които да иска да е по-добра в прилагането на решенията или не? И дали има дистанция, дали има резервираност? И а, на второ място, какво смятате е вашата препоръка? Каква би била вашата препоръка за нашето по-нататъчно, за, нашите по за нашите по-нататъчни действия? Euh, Министъра, благодаря ви. Искам да отговоря на господин Ман последния начин. Вашето тълкуване относно страховете на държавите членки е правилно. Знаете, че те се притесняват за това, че Европа ще се намеси в националните политики и че това ще намали тяхната ефективност. Много често ставаме победители тогава, когато се опитаме да бъдем максимално безпристрастни. Тогава се повишава и нашата ефективност. Има някои притеснения Може би мога да поговоря по-конкретно по-късно, когато говорим за характера на управлението. Европейския съюз ще играе по-значима роля, когато става въпрос за економическия надзор и наблюдение. Нека да не забравяме това. По отношение на демографския аспект, в нашите заключения – ние успяхме да включим позоваване към вашата резолюция. Ние не искахме да изготвяме абстрактни резолюции, абстрактни заключения с а, някакви бръщолевици в тях. Искахме да има текст с практичен характер. Надяваме се, че комисията ще намери стратегия, която ще прехвърли тези заключения в практиката. Може би най-добрият начин да се структурират приоритетите е те да бъдат включени в рамките на показатели, на индекси. Това са много важни инструменти за управлението на бъдещето в инструментариума, който приемаме, който се изготвя от комисията ИМКО и комисията по заетост, ние се опитваме да отчетем всички фактори, изготвяме индикатори, индикатори за зелени работни места, които ще бъдат използвани от ИМКО, от друга страна, е, за бъдеще. Има развитие по темата за зелените работни места. Има дискусия по въпроса. Държавите членки вероятно ще постигнат напредък. Говорим за редица показатели, ще ги приемем в понеделник. Ще ги представим на имко. Имаме показатели, свързани с работата на лицата, които са над 50 години. Във връзка с казаното господин Серкас, прав сте, става въпрос за начин на мислене. Нещата се променят в отношенията между съвета и парламента. Когато дадох своята позиция по директивата за майчинството, аз дадох своята позиция. Имаше гласуване от страна на парламента, който представлява гражданите. Не може просто един глас на институция, която представлява гражданите на Европа, да бъде пренебрегнат, да бъде сложен в някое чекмеже. Така че определено говорим за нова логика на отношенията с парламента. Белгийското председателство вероятно е първото, което работи в режим управляван от Лисабонския договор. По време на целия си мандат разбираме вашите притеснения по отношение на единното разрешително за работа. Не знам какво ще стане с екипите от белгийски министри, но ако ме призовете, ще продължа да защитавам тези идеи за бъдеще. Имаме 40 минути, казва председателката. Шестима колеги искат още да се изкажат. Да не забравяме, че имаме и втора тема. Госпожа Грюни, след това господин Ори. Sur le Fonds social européen, comment vous envisagez de donner plus de visibilité à ce... Благодаря, госпожо председател. По отношение на Европейския социален фонд, как смятате да предадете по-голяма видимост на този фонд, както оповести и председателя на комисията по отношение на наймането на работа на възрастни хора – какво смятате по отношение на безопасността на работното място? Защото ако ще удължаваме трудовия живот на хората, трябва да се погрижим за тяхната безопасност. Имам само 30 секунди. Казва оратора, председателката казва, дам три въпроса. Министъра трябва да има време да отговори. Продължава оратора по отношение на отпуска по майчинство. Имахме позиция, свързана с 18 месеца частично плащане. Аз смятам, че трябва да се осигури грижата за децата по отношение на усъновяването, то се равнява на отпуска по майчинство. Това приехме в Европейския парламент. Господин Ори. Вие, госпожо министър, за този доклад. Аз си спомням, в началото на Белгийското председателство, че можехме изненадващо добре да работим заедно по тези теми и вие винаги вземахте предвид предложенията на парламента. Надявам се, че и следващото председателство ще се ангажира с тези теми. Това, което вие изложихте, госпожо министър, са все много важни теми. е не е ясно какво ще какви ще са рез, резултатите от различните програми, които предстои да бъдат приложени, но мисля, че Белгийското председателство е, е получило вече първата версия на програмите за реформи. Мисля, че що се отнася за Flex Security и за 15-16 годишните ученици. Тук очакваме някои конкретни данни. Ако може да дадете такива данни, много ще ви бъда благодарен. Някои органи, които се занимават с заедостта, трябва по-често да се виждат, да обсъждат проблемите. Това е една добра тенденция и е хубаво, когато се възлагат изследвания, за да може да се онагледят тези теми по-добре. Е, унгарското председателство очаква тези резултати и въпросът е как смятате да работите заедно с унгарското председателство? Какви ще са вашите подготовки, за да могат тези теми да бъдат продължени, за да постигнем естествено успехи под унгарско председателство? Uh, Успях да се чуя името. Благодаря за думата, благодаря за сътрудничеството началото на вашето председателство, то беше ползотворно. По отношение на директивата за електромагнитните полета, знам, че трябваше да има предложение през март. Какво обаче смята съвета по отношение на поддържането на... Максималните лимити е, извън обхвата на директивата. По отношение на директивата за майчинството, ние искахме да има 20 седмици платен отпуск, но с изключение на економическата, с оглед на економическата реалност това не беше постижимо. По отношение на директивата за борба с дискриминацията, споменахте равните права. Смятате ли, че може да се приеме това в съвета? Всеки път повдигам този въпрос. Може ли да има деблокиране в съвета, да накарат от тези държави, които блокират предложението да се откажат. Госпожа Туронен, благодаря за широкото представяне на вашата работа. Имам конкретен въпрос по отношение на безработицата сред младите хора. Това е една от темите за вашата тройка на председателства Испания – Белгия и Унгария. В публикуваното съобщение от комисията в рамките на стратегията ЕС 2020 подвижна младеж се предлага съвета да направи препоръка за една гаранция за младежите, а именно, че младите хора не могат да бъдат безработни повече от 4 месеца и трябва да бъдат с гаранции за предоставяне на образование или работно място. За да се справим с безработицата, много е важно да включим младите хора, затова искам да попитам, има ли възможност вие или унгарците да представите тази препоръка? Това ще е много полезно за младите хора. Госпожа Блинкявича ти. Благодаря. Госпожо председател, благодаря, госпожо министър, за вашата презентация по отношение на извършената работа. Мисля, че имаме добро сътрудничество, особено в областта на безработицата. Радвам се, че предложенията на Европейския парламент са отчетени. Не всичките, защото това никога не се случва. Искам и аз да поговоря по нещо, което беше засегнато от колегите. Като председателство, вие трябва да отделите малко повече време на заедостта на възрастните хора. Има нужда от специални мерки в това отношение, защото ако говорим за удължаване на трудовия живот на хората, трябва да имаме конкретни мерки, които ще им позволят да консолидират своето положение на трудовия пазар. Това не трябва да застрашава тяхното здраве, за да може те да останат здрави и за бъдеще. Всъщност, много хора, голям процент от хората живеят под линията на бедността. Какво смятате вие? Какви резултати са постигнати във връзка с предложенията на Европейския парламент по отношение на директивата за минималната заплата, минималното възнаграждение? И още нещо ще приключа съвсем скоро, госпожо председател, по отношение на разминаването между възнагражденията на мъжете и жените. Смятате ли, че заключенията в тази връзка ще бъдат одобрени от съвета следващата седмица. Ще се промени ли нещо, защото годините си минават и няма промяна. Госпожа Гьонц. Благодаря. Много впечатляващ списък имате на извършеното. Като се има предвид колко месеци сте работили, отбелязваме, че кризата не е приключила, последиците от нея социалните последици са много тежки. Как смятате да предадете председателството на колегите, като се има предвид колко трудно наследство ще им оставите и как ще гарантирате последователността в работата за тези толкова важни въпроси? Благодаря. Voilà, je vais essayer de répondre en style télégraphique puisqu'il reste peu, peu de temps. Euh, en ce qui... Ще се опитам съвсем днеска накратко да отговоря, защото ни оставя много време. По продължаването на работния живот е, за хора над 50 годишна възраст и зелените работни места, имаме един конкретен подход – бихме искали да мобилизираме Европейски социален фонд, така защото той да финансира някои конкретни политики в тази област. По въпроса за заетостта на възрастните и проблемите им с здравословното състояние и безопасните условия на труда, не просто трябва да задържим хората им на работните места след 50 годишна възраст за по-дълго време, но това трябва да става при добри работни условия. Не на всяка цена трябва да остава точно на същото работно място. Но това е един процес, който трябва да почва от по-ранен етап. Трябва да се осигурят с максимално добри условия за хората на възраст над 50 е, годишна възраст, за да е, живеят по-хармонично хармонично и да работят по-дълго. За отпуска по майчинство е, напълно съм съгласна с идеята, че това трябва да се обвърже с отпуска при осиновяване но това са много спорни области. Та, както казах, е, се радваме на сравнително добър а, консенсус за сега. Ръб... Следващия въпрос. Работим чудесно в триото с испанското и унгарското председателство. Срещаме се много преди а, началото на нашите мандати в Брюксел, за да координираме а, проектите си и за да осигурим приемственост и единни насоки за работа. Унгарското председателство вече е готово да поеме щафетата, а ние ще направим всичко възможно, за да ги подпомогнем. За националните планове за реформа, те се подават не винаги в срок, зависи от държавата членка, но до сега все още не сме се запознали с съдържанието на тези планове за ядрено-магнитния резонанс и електромагнитните полета. Чакаме комисията вече доста време. Най-вероятно в а, мандата на унгарското председателство ще се гледа тази директива. За отпуска по майчинство, мисля, че подхода Компромисния подход ще се раздели на два етапа. Ще видим какво може да се постигне до 2020 и какво след а, тази година. Преди това а, ще видим и какви междинни цели можем да а, си поставим. В рамките на 18-20 седмици. А пък след 2020 година вече може да се следва един а, уеднаквен подход. Трябва да видим обаче доколко държавите членки ще са склонни да приемат тази идея. По бюджетните въпроси Надявам, предполагам, че през 2015 бюджетната ситуация ще бъде същата, както и 2011, така че няма какво да се направи. А по антидискриминацията, недискриминацията сме направили всичко, каквото сме могли. За финансовите услуги казах, младежите пък са истински приоритет за нас. Не само сме водили дебати в съвета през октомври, когато анализирахме оптималните противокризисни мерки и мерки за излизане от кризата за младежите, е, които мерки обаче не бива да се подриват от е, една недълновидна бюджетна политика. Приели сме различни препоръки, които са обвързани с а, доклади на комисията във връзка с инициативата Youth on the Move. Предложили сме гаранции за а, младежите и сме призовали унгарското председателство да вземе предвид това предложение. И така, това бяха а, отговорите ми вкратце. Благодаря, казва председателката. Мисля, че броя въпроси, които бяха зададени, показва сериозен интерес на депутатите към постигнатото а, от Белгийското председателство. Сега ще говорим за приноса на нашата комисия а, за пакета за економическо управление като се има предвид а, значението, което вие отдавате а, на економическото управление и това, което казахте за съвет ЕПСКО. А, сега ще очакваме да ни кажете вие как виждате нещата кои са ви най-важните послания към нас. Освен а, позоваването на член 121, трябва да се позовем и на 148 член – Сега ще ви помолим малко по-подробно да ни запознаете с това на какво можем да се надяваме. Ще се опитам накратко да се е, изкажа, въпреки че темата е доста сложна и специализирана. Но при все това е много важна. В контекста на европейското полугодие има три вида надзор. Бюджетен надзор, който е свързан с пакта за стабилност и растеж, член 126, където се, са заложени новите процедури за наблюдение и надзор и проблема с идеята за свръх излишъка и различните санкции, които са възможни там. Това е един подход, който ни интересува. Той е свързан с бюджетната политика, така че не е пряко в нашия ресор, а по-скоро в ресора на Екофин. Втория вид надзор, който за нас е най важният защото е свързан с заетостта и се водят обаче доста борби в тая област. Не става въпрос за равна борба обаче в съвета, а по-скоро става въпрос за сблъсък на виждания. Виждането на социалната пазарна економика и мястото на заетостта на този пазар – приобщаването на основните а, участници, социалните партньори, министрите и техния поглед върху бюджета. Така че има макроекономически надзор с нови механизми за неговото упражняване, в това число а, регламент, който се предлага от комисията. След това има а, тематични а, видове надзор, тематичен надзор Тоест надзор по отделни теми в рамките на стратегията за 2020 година, за да можем да виждаме доколко си постигаме е, целите и доколко а, е, гоним целите и водещите инициативи в рамките на целите. Та, за да постигнем ефективност, е, максимална ефективност, трябва да се съсредоточим, според мен, върху макроекономическия надзор. Как се възприема, как стоят нещата във връзка с графика, с времето? В тази връзка можем да въведем някои нови неща, съобразно член 148 от договора. През януари ще излезне съвместния доклад от името на комисията. И той ще се занимае с макроекономическия надзор през цялата година. Ще съдържа и препоръки. Всъщност препоръки отделно ще излязат от съвета през пролетта. Препоръките ще са насочени към държавите членки които те да могат да интегрират в националните си програми за реформа, да ги направят по-практически ориентирани, по-прецизни. Срещата на съвета. Екофин ще се занимава основно с това въпрос. Макроекономическите санкции. Можете да се запознаете с писмото, изпратено от комисаря по този въпрос. 70% от темите е, във връзка с економическите дисбаланси са свързани с труда. Стоеността на труда, заплатите, участието на е, пазара на труда, квалификациите които са от значение за конкурентоспособността, сковаността на пазара на труда и така нататък. Така че а, тук предизвикателството е да се види дали а, на срещата на съвета през пролет света. Екофин ще е успял да излезе с препоръки до Европейския съвет и отделно препоръките трябва да бъдат насочени към отделните държави членки и за техните а, национални програми за реформа. Ако успеем да направим това, министрите на труда а, ще възприемат един подход, който няма да е чисто бюджетен, за да можем да отчетем различните ограничения, с които се сблъскваме. В контекста на този регламент препоръките до пролетния съвет ще се изготвят паралелно с работата по... С, ще се, едновременно ще се, ще се гледат от съвета ЕКОФИН и от съвета ЕПСКО. Avec les partenaires sociaux pour pouvoir faire des recommandations sur base de 148 Имаме и препоръки на основа на член 148 за координацията между отделните области, между съвета по и парламента по на макроекономическите показатели. Сега по отношение на член 148. Много е важно да се виждат и външните измерения. Имаме си указанията, но трябва да е, вземем предвид и сигналите, които всяка година трябва да изпращаме, това е правилната стъпка. А освен това имаме националните програми за реформи. Те се изработват въз основа на препоръките. И втория е, второто ниво – препоръките към страна. Това също се към всяка страна. Това също се предвижда по силата на член 148. Това всяка година може да се систематизира. Сега след тези реформи, е, програми за реформи, следва Следват препоръките към всяка държава членка. И тук трябва да се ангажират не само министрите на финансите, но и министрите по социалните въпроси. Член 148 дава възможност пред съвета на пред съвета през юни да се изразят препоръки по отношение на заетостта. Така съвета може да се обърне към държавите с определени препоръки. Документите, които се издават, може да са координирани или некоординирани. И това е по принцип нещата, които исках, кои, за които ние сме отговорни. Член 148 е много важен, защото той ни дава възможност да действаме. Е, имаме Екофин като нашия основен партньор за разговори, но е, слава Богу имаме и подкомисии, които осъществяват едно добро политическо равновесие. Политиката на заетостта трябва да се адаптира към настоящата ситуация и да се вземат предвид актуалните развития. Екофин задава основните насоки, но понякога неговите препоръки може да се окажат не в унисон с изискванията на други области, като например здравеопазването, реформата в, по отношение на пенсиите и така нататък. В нашите заключения през октомври подчертахме именно това. То е залегнало и в насоките и направихме малката препратка към заседанието на съвета през октомври. Трябва да се знае какво хората очакват от нас. 148 е, дава един добър подход за работа. Екофин също каза, трябва да се знаят резултатите, които се очакват и след това съответните служби трябва да изработят своите препоръки. Хубаво е, че можахме да получим достатъчно информация за нашата работа от наша страна. Ние се обърнахме към ИМКО, към Комисията по заедостта, да подготви основата за нашата работа, защото ако човек иска да действа ефикасно, трябва да има и, и съответните индикатори, по които да измери своите резултати. Така че това беше много хубаво, това, което ни е, подготвиха. А в понеделник ще обсъдим един съвместен доклад. Това е анализ на, работните, на пазарите на труда. Това ще стане. Това ще бъде анализ на и на пазара на заетостта. Ще бъдат обсъдени всички отделни тематични области. Ще бъдат сравнени по зададените показатели. Е, по принцип се говори главно за заплащането като индикатор, но комисията предложи и допълнителни индикатори, което е много хубаво, защото така анализът ще бъде по-задълбочен. И ще вземем предвид указанията по отношение на доброто економическо управление. стремим се към един много задълбочен анализ на пазарите на заетостта. Важно е да постигнем един мониторинг на заетостта на базата на различните индикатори. Мисля, че това е един от главните фактори. Дискусията ще продължи по приемането на този регламент. Но ние ще следваме нашата логика. През януари ще имаме доклада на комисията и искам да благодаря на унгарското председателство, което още от сега започна поема, започна работи, работа по нашите предложения, за да се улесни както съвета през пролета, така и работата на съвета през юни. Е, ясно е, че трябва да следваме член 148. Благодаря. Благодаря за тези обяснения. Това е много важно за нашата дискусия. Ако искаме да спечелим тази битка, то тогава ангажимента на нашата комисия е също много важен. Като докладчик за тази част от пакета, това е докладчикът е колегата Бълс... Е, два текста засегнахте, така да се каже, двата последни текста които са по-специфични и засягат макроекономическия надзор. Но в момента нито един от текстовете не следва, не взема предвид динамиката на економическия семестър. И тук Европейския парламент трябва да използва този, този инструмент, за да въведе тази динамика това трябва по някакъв начин да се приложи. Европейският семестър не се съдържа, не е включен в тези текстове. И не може да се покри от, от средствата на парламента. При Колегата Чабаурия, е докладчик по другия доклад и трябва да кажа, че не става дума за насоките за заетостта и за насоките за економическото управление. Какво смятате, че е значението на тези инструменти? Трябва ли тези инструменти да бъдат засегнати в текстовете или с какво ще бъдат заместени? Тъй като ние не говорим за тях, това е един много неясен процес и това е трудност, трудността, с която се сблъскваме ние. Третата ми забележка се отнася до планирането. Вие говорихте за индикаторите, които трябва да се вземат предвид. Например, е, една държава членка да се стреми да е отличник, така да се каже, при прилагането на указанията. И това би било предимство при преговорите. Но в текстовете за момента няма указания, няма препратка към тези указания. Комисията би трябвало да поеме инициативата, но какво трябва да стори инициативата, е, извинявайте, комисията? Е, всъщност, какво? Ние не сме специалисти, не сме експерти, но бихме искали да знаем какво включват тези индикатори. Би било много полезно, ако ни кажете нещо по отношение на индикаторите. Сега за Екофин и неговите компетенции. Какви са обаче следствата от тях и то социалните след... следствия? Смятате ли, че ние не би трябвало да се включваме в този дебат? Тъй като имаме много малко време, ще дам думата на колегите директно. Ами няма други въпроси, така че направо, госпожо, ви давам а, думата да ми отговорите. Вашите въпроси са много уместни, но доста трудни. Европейския семестър не е нещо, за което се говори за сега, не се споменава е, и в регламента. Но пътя към решението е много сложен. Херман Ван Ромпой се занимава с формирането на работна група, която ще приеме решение по силата на 148 член и не са много координирани действията, най-вероятно. По отношение на европейския семестър, и регламента. Единственият официален документ, който споменава това и напредъка, са заключенията на съвета ЕПСКО от октомври и също се споменава в протокола от Европейския съвет. Там е също и плана график. Е, Европейския семестър следователно може да се включи в този инструмент или в друг инструмент. Това трябва да се обсъди, но трябва ясно да се формулират нещата, защото сроковете са много важни и трябва да определим и правното основание. Членове 121-148 са това така наречения скорборд или таблото за оценка. До сега нищо не е доведено до край. Комисията често говори за показатели. Единия, за който най-често се говори, той е в рамките на работата на Екофин. Става въпрос за разходите за заплати, от областта на заетостта в различни отрасли, като например строителството. Как в тези показатели да се вмъкнат и други, без да става твърде много, без да 25 на брой, примерно, как да се вкара и а, заетостта. Това е нещо, по което преговаряме с социалните партньори, но във връзка с заетостта, как ще се отчита това, дали производителност ще се включи или ниво на заетост. А, според мен обаче най-важното е всъщност заето 100% е, заети лица, а също и производителността. трябва ни рамка, рамка за общо оценяване, за да достигнем до един последователен анализ първоначално се определят е, показателите, но после може да се наложи да се добавят показатели, някои от които да са свързани с заетостта и по такъв начин да се направи по-задълбочен анализ на а, заключенията на съвета АПС, ЕПСКО. Санкциите. Това е много обширна тема и е много важно всички заинтересовани страни да вземат участие. Когато се говори за макроекономическото наблюдение и има на лице дисбаланс, е възможно да се въведе глоба от 0,1%. В рамките на пакта за стабилност е 0,2% за а, свръхизлишък. 0,2% от брутния вътрешен продукт. Та има различни варианти и е важно анализите да са максимално разнородни и разнообразни. Макар и самия член 148 да не урежда санкциите. Трябва обаче да стигнем до съгласие. Относно насоките в областта на заетостта, когато говорих за европейския семестър и значението на това да се включи тази логика в регламента, за който говорим, тук целта е максимално добре да интегрираме насоките по силата на 148 член. Това трябва да стане на най-подходящото място. Няма да е кратък процес. Но и това е нещо, което е отразено от Екофин. Председателката благодаря ви, госпожо министър. за съдействието по време на цялото председателство, което все още не е приключило. Желаем ви успех на срещата на съвета ЕПСКО. Колегите със сигурност също оценяват приноса, който дадохте. Благодаря ви. Chers collègues, je vous propose de poursuivre euh, nos euh, travaux. Et donc, euh, Уважаеми колеги, предлагам да продължим работа. Точка 5 от дневния ред. е разглеждане на измененията по становището на госпожа Пападополо по отношение на доклада за 2010 година относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013. Имаме 59 изменения. Докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Бяха внесени 59 изменения към това становище. Сред тези 59 изменения, 27 са включени в 6 компромисни изменения. Останалите ще бъдат гласувани отделно. Като цяло смятам, че има подобрение защото в компромисните изменения успяхме да включим повечето идеи, предложени от различни колеги. Само за три изменения имах колебания дали да бъдат включени или не. Искам да чуя какво смятат останалите колеги. Всеки, който иска да се изкаже, е добре дошъл. Доколкото разбирам, има компромис с изключение на една политическа партия, която не иска да го подкрепи. Надявам се, че в края на този дебат всички ще са съгласни и ще одобрят повече от измененията към това становище. Благодаря. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. От името на нашия докладчик Сянка, госпожа е, Хюсменова, ако правилно чуваме, която не може да е тук след обед. Е, моя коментар е свързан с а, член, а, члена по който внася изменение 30 госпожа Фигередо, там където се споменават критериите за съфинансиране, за да се използват а, по-лесно средствата. Аз лично смятам, че това трябва да се разгледа. Докладите казват, че Евросъюза е изразходил само 3% от тези 374 милиарда по кохезионния фонд. Ние сме на вече място, което е във времето, което е на повече от половината от началото на програмния период. Аз лично смятам, че това изменение трябва да бъде подкрепено. Освен това изменение 19 от госпожа Шротер, имам един въпрос към него. Когато говорите за прехвърлянето на ресурси от Европейския социален фонд към Европейския фонд за регионално развитие, вие не сте съгласна поради видимостта на СФ и поради това, че не се вижда ангажимента на социалния фонд, аз искам да попитам как смятате точно, че, че стават трансферите? Как се осъществяват те? Искам отговор на този въпрос. Госпожа Еджевска и след това господин Лудвиксон. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика за това, че е, е толкова открита относно онова, което предлагаме по отношение на окончателната версия на текста. И искам да подчертая, че от е, шесте компромисни изменения ние подкрепяме пет. Не подкрепяме един от компромисите. В този случай не успяхме да стигнем до споразумение. Става въпрос за компромис номер 5. Не успяхме да стигнем до споразумение по две причини. Защо? Една от тях е, че в самото начало се казва, че Европейския социален фонд трябва да се включи в контекста за справянето с бедността. Този фонд има за цел да създава работни места, да мобилизира предприемчивия дух у хората. Това е целта на този фонд. Естествено, че е важно да се борим с бедността, но не трябва да забравяме, че борбата с бедността в контекста на този фонд трябва да става чрез мобилизиране на трудовия пазар. По отношение на номер 5, ние не сме съгласни с формулировката, свързана с финансовата автономия на СФ. Кохезионната политика се основава на общ бюджет. Не става въпрос за разделяне на бюджета. Преди един месец Европейския парламент прие две резолюции и целият парламент гласува срещу отхвърлянето на тази финансова автономия. Говоря най-вече за резолюцията за политиката по сближаване и бъдещето на Европейския социален фонд. За това не можем да гласуваме в подкрепа на компромиса. Освен това, искам да подкрепя някои от измененията, които бяха внесени. Става въпрос за необходимостта да се подобри ефективността и ефикасността на фонда, да се засилят разходите за образование през целия живот, всички онези елементи, които насречават връщане на трудовия пазар. Това е ползата всъщност от доклада. Благодаря. Благодаря господин Лудвиксон и след това госпожа Шриотер. Извинявам се. Шеста точка обсъждаме, така ли? Индустрията. За бъдеще. А не, грешка е направена. Госпожа Широтер. Най-напред искам да отговоря на госпожа Хакен. Нямам английската версия, не съм я гледала, защото е, си направих изменението на немски. Но каква е, какво е моето размишление? През всичките тези години частта на на социалния фонд в операционалните програми е по-малка, защото държавите членки получават национални пакети и те просто решиха колко, каква да бъде частта за социалния фонд, за фонда за развитие. Затова частта на социалния фонд намаля. И тук трябва много внимателно да, и, и трябва много да внимаваме тази част да не намаля. Още повече, защото социалният фонд е много важен инструмент и има отношение с, с, с политиката за заетостта. Ето защо още веднъж предложих този анализ, защото комисията не го беше направила. Някой друг? Искам да направя коментари по казаното първо по изменение 30 на госпожа Фигередо. Аз лично приемам това изменение, защото смятам, че е добро предложение да се внесе една инициатива, която има за цел да преразгледа критерия за съфинансиране от страна на държавите членки, като улесни използването му за държавите, които са изправени пред най-големи финансови затруднения. Това е нещо, очевидно и си мисля, че можем да внесем предложение това да се предложи на практика. По изменение 19 на госпожа Елизабет Шрьотер, аз не съм сигурна как ще обосновете вашето виждане, че в продължение на времето, на годините е, финансовата помощ се намалява. Като цяло искам да попитам как е, ще обосновете факта, че по-малко средства по СФ стигат до гражданите. Затова тъй като не съм сигурна, че може да обосновете това, не видях доказателства, аз предлагам да се въздържим. Като цяло подкрепям идеята, че не трябва да има намаляване, но просто искам да разбера какви са вашите аргументи. По отношение на компромиса, говорих с госпожа Данута по предложенията. Няма разлика по отношение на компромис е, има само три елемента, в които не можем да стигнем до единодушие. На първо място, според мен и според останалите хора, СФ е основният инструмент, който има за цел да подобри заетостта и освен това да намали бедността, да се пребори с неравенството на половете и дискриминацията срещу хората с увреждания, иммигрантите и така нататък. Не можахме да се откажем от този текст, защото имаше предложение той, е, е, този текст да се заличи и да се постави по-голям фокус върху борбата с бедността. Ето защо не можахме да стигнем до компромис. По отношение на втория елемент, финансовата автономия, мисля, че е, Кохезионната политика трябва да има финансова автономия, затова не можахме да стигнем до споразумение. И още нещо, малко по-надолу в текста, беше ясно, че не можем да стигнем до компромис. Не знам дали ЕНП ще подкрепи това, до което сме стигнали или не. Аз лично смятам, че една от целите на Европейския съюз до 2020 година е да се пребори с бедността и социалната дискриминация и може да се използва този фонд за тази цел. Другите изменения, според мен, могат да бъдат приети. Единствените изменения, по които имаме проблем, са изменения 30, 19 и компромис Е. Останалите са приемливи. Искате ли да започнете дебата отново? Аз мислех, че всичко вече е казано. Трябва ли да започваме отново? Госпожа Язловецка. Искам да се обърна към докладчика във връзка с казаното от нея намаляването на бедността е в основата, в компромиса се цитира това справяне с изолацията, бедността и така нататък. Мисля, че трябва да сме последователни в текста, тъй като има и документи, които по-рано сме приемали, които говорят за това. Същото въжи и за финансовата автономия. Съвсем наскоро, само преди няколко месеца, приехме резолюция, според която сме поели ангажимент да защитаваме такава разпоредба. Не може в един документ да казваме едно, пък в друг друго. Благодаря. Добре, вие дадохте вашата позиция. Госпожа Шарот, иска ли да се изкаже отново? Според мен английската версия е добра. Казва се там, че държавите членки трябва да решат колко е, ще получи единият фонд и колко другия фонд, ако развиват оперативни програми. И ако навсякъде се вгледа финансовия период, сега имаме третия финансов период, социалния фонд е намалял, а пък е, фонда за развитие се е увеличил. Не знае дали това е добро. Très bien. Moi, je pense que ça n'appelle pas de commentaires euh, supplémentaires et donc euh, le vote sur ce euh, rapport interviendra. Добре. Няма нужда да чуваме повече позиции тук. Гласуването ще е утре. Водещата комисия, комисията по регионални въпроси, ще даде своята позиция на 26 януари, така че ще имаме много време за да разгледаме тяхната позиция и да дадем нашата. Естествено, така е, стигаме до точка 6. Ще дам думата на Уле Лудвиксон. Това е едно проекто становище за целите на комисията ИТРЕ, промишлената политика в ерата на глобализацията. Докладчика има думата за да представи тези 30 изменения, които са внесени и 4 компромисни изменения. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря на докладчиците в Сянка от различните групи за доброто сътрудничество. Стигнахме до 4 компромисни изменения. За шесте параграфа в текста имаме четири компромиса за четири от параграфите. Компромисът изглежда устойчив и добър. С измененията, които се внесоха, имаме един по-добър текст, има е, позоваване на социалното положение на младите е, и така нататък. Има някои противоречиви области, които е, бихме могли да, да изла... изгладим. Надявам се, че утре ще успеем да приемем това предложение като цяло. Est-ce qu'il y a des réactions à ceux qui semblent... Ah, Madame Harkin. Госпожа Харкин. Thank you. Um, and as the um, shadow, Mr. Kreitzman is... Благодаря, господин Крайцман. Докладчика в сянка го няма. Аз казах, че няма и се извинявам, защото очевидно е тук. But um, Mrs, Mr. Kreitzman isn't here and I, he Um, he said that he would advocate an industrial policy which embraces the social... Съжалявам, че казах, че госпожа Хисменова няма. Очите ме лъжат, всъщност. А, говорим за а, подходящите условия а, да, за стопанска дейност в Европа. А, политиките не бива да се съсредоточават върху определяне на продукти и разпределение на ресурси. Това е работа на пазарите, а пък европейските инвестиции би следвало да покрият цялата верига от доставки, за да се извлекат ползи от пазара. Малките и средните предприятия трябва да си дадат по-ясна сметка за потенциалните ползи от трансграничното сътрудничество и редица малки и средни, а, и средни предприятия а, в област трябва да могат да имат достъп до нови технологии и финансиране. Социалните партньори са а, в най-добро положение да а, следят и да регулират а, необходимите промени е, в резултат от кризата, само че държавите членки трябва да осигурят преквалификация на работната сила. Понятието за гъвкавата сигурност и ученето през, цели, ученето през целия живот е, са от основно значение. Компромисно изменение Б където пише за технологични, иновативни решения за намаляване на емисиите въглероден диоксид. Може и малко прекалено тясно конкретно, а нека да използваме е, двете области осигуряване на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Но авторът каза, че по-нататък ще го обсъди допълнително с докладчика. Благодаря. Някой иска ли думата? Няма микрофон. Естествено, че ще учетем тези различни части. Нямахме много време и съответно предложенията бяха направени е, преди много малко време. Всъщност е, днес е, реагирахме по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Е, очудвам се от това, което чух, тъй като днес не се повдигнаха подобни позиции, но ще отчетем това, което казахте. Добре. Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre compromis. Euh, Значи приемам, че имаме съгласие по четирите компромисни точки. Утре ще гласуваме. А и утре ще си даде становището на 13 януари. С това стигаме до точка 8 от дневния ред. където имаме 82 изменения. А комисията ли искаше думата? По коя точка искате да вземете думата? Заповядайте. Връщаме се на седма точка. Благодаря за възможността да говорим пред вас. Аз съм от главна дирекция предприятия и промишленост. Занимавам се с комуникацията по интегрираната промишлена политика. Ние подкрепяме в общи линии вашите предложения. Има обаче два момента, които си струва да подчертаем, за да се уверим, че изцяло се отразяват последиците от това, което предлагате. Първият такъв въпрос е по трета точка. Аз не съм се запознал с компромисните ви изменения, но другите ги видях. Там става въпрос за справедливо или гладко преминаване е, към економика с ниски емисии на въглерод. Макар и да очакваме подобрение в това отношение, намаляването на емисиите на въглерод, изобщо в промишлеността, но енергийно интензивните е, отрасли играят важна роля в европейската економика. Така че думата shift или преход предполага, доколкото разбирам, намаляване на обема. И това не на всяка цена е особено подходящо послание. Най-вече защото енергийно е, интензивните отрасли в Европейския съюз са много по-енергийно ефективни от техните аналози извъд Европейския съюз съюз. Така че не е добре да се отправя послание за преход, с преминаване от енергийно интензивни към енергийно неинтензивни отрасли. Защото значението на енергийно интензивните отрасли за производителността на Европейския съюз е огромно. Така, говоря за думата shift по-специално в английската версия на това изречение. После в съответствие с това, което вършим в момента в областта на технологиите, като фотоника, микроелектроника и модерни производствени технологии, мисля, че си струва да се разгледат по-широк е, кръг технологии, а не само екологичните, не само тези, които са свързани с околната среда. Да, те са много важни, но има и други важни технологии. И едно нещо, което сега научаваме е, е че е необходимо да ускорим създаването на пазар за тези нови технологии, като същевременно предприемем действия, за да могат хората да развият уменията и квалификациите, които им трябват за ползване на тия нови технологии, за да се внедрят те а, в по-широк план. Тъй като цяло, както казах, сме съгласни с вашите предложения, но по тези два конкретни въпроса мисля, че си струва да обмислите а, формулировката, за да се получи едно по-балансирано послание. Ние много сериозно гледаме на вашите предложения и за това е важно да си дадем ясна сметка за проблемите в тяхната цялост. Благодаря. Това означава ли, че трябва да преоткрием дебата между нас? Какво мисли а, докладчика? Склонен ли сте да се откажете от думата shift? Естествено, че ще разгледаме тези позиции, ще видим какво можем да направим. Отново ви казвам, доста бързо трябваше да действаме с докладчиците в сянка. Ние се събрахме и успяхме да стигнем до тези решения. Естествено, ще разгледаме и другите позиции. В момента обаче има компромис между различните позиции по това предложение, което имаме сега. Но ще разгледаме новите елементи. Благодаря. Eh bien, comme, comme le vote sur cet euh, avis doit intervenir euh, demain, euh, j'imagine que sauf. Euh... Гласуването по становището е предвидено за утре. Та, ако не възразявате, нека да а, разгледаме този въпрос на утрешното заседание изумително е, но се движим доста добре с времето. Госпожа Карина Делис още не е дошла, а пък следващата точка в нейния ред е, е, е нейната точка, така че се боя, че не ми остава нищо друго, освен да обявя 15 минути почивка. Ще продължим в 17.25. Председателката се извинява на преводачите и а, обещава да не пресрочи планирания край на заседанието.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

Има две, две, 82 две предложения за изменение. Става дума за отключване на потенциала на културните и творческите индустрии. Госпожо Дели, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, извинявам се за закъснението. Благодаря на всички колеги, които дадоха своите предложения за изменения. Това е много интересна тема, а именно отключване на потенциала на културните и творческите индустрии. Аз искам да се извиня на онези, които са получили текста само на френски. Много се извинявам за това, но разчитам на вашата добра воля и разбиране. Успяхме да подслоним повечето изменения в 8 предложения за компромиси. Към тези компромисни предложения искам да кажа, че става дума за разкриване на работни места и за прилагане на стратегията 2020 възоснова на знанието, Става дума за установяване на работните условия в тази област, на условията на труд. Става дума и за социалната защита, за здравните осигуровки, за майчинството, за защитата на младежите – и особено за тези, които се интересуват от култура. Става дума и за опосредстването на мобилността, на по-нататъчната квалификация и образованието, особено в секторите, където има много бързо развитие, дигиталните технологии, дигиталните инструменти. става дума и за подкрепяне на предприятия чрез микрокредити. Има и други изменения, които не бяха покрити от компромиса, но които е, допринасяха за подобрението на текста. Например, изменение 42 от госпожа Коста и господин Коферате – той се отнася за заплащането на мъжете и жените. Въпроса за авторските права, този въпрос не, това изменение 1881 не сме го разглеждали, защото ние не сме компетентната комисия за това. Има изменение, още едно изменение за правилно възнаграждение, добро възнаграждение на хората, които работят в културната област. Това е също изменение свързано с авторските права, особено когато на европейско равнище липсва съответната хармонизация. Аз съм на разположение, оставам на разположение за по-нататъчни коментари. Благодаря ви. Аз искам от политическата група СНД да благодаря на докладчицата. Това беше чудесно сътрудничество. До момента няма какво да добавя. Хубаво е, че този е, доклад заостря нашето внимание върху един сектор, върху, когото не, върху който не винаги се съсредоточаваме и който заслужава своите шансове за развитие. Благодаря господин Балтасар и госпожа Харкин след това. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря от името на политическата група на НП за усилията на докладчицата и за възможността, която тя ни даде да общим всички изменения в 8 компромиса. Това показва желанието на тази комисия да се съсредоточава върху важното. Тези изменения, 38 изменения, които не бяха включени в компромисите, те всички бяха в общи линии положителни. Значението на сектора е голямо за Европейския съюз, тъй като това се подчертава и от авторката. Става дума за авторите, за хората на културата, за творческите натури. Те заслужават по-висока степен на защита. Актьорите в сектора те са е, посланици на културата и те се движат между отделните държави и членки, те подемат различни инициативи и сектора заслужава да има възможност да се развива. А, е, хората заети в сектора трябва да могат да разчитат на добра защита. Те трябва да имат възможност да се развиват, да се образоват и квалифицират. Искам още веднъж да подчертая, че работата, която е извършила докладчицата е чудесна. Госпожа Харкен. Благодаря. Само няколко коментара от докладчика всяка господин Штурц. Искам да благодаря на докладчика за добрата работа, която е извършила по доклада и компромисните изменения. Докладчика Всянка смята, че няма сериозни затруднения и смята, че Алде може да подкрепи измененията след преговорите с докладчика. Само няколко въпроса. По изменение 12, което не можем да подкрепим, казва се достъп до познание и креативно съдържание. И се казва, че това е ключов елемент. Искам да получа коментар от докладчика в това отношение. Освен това, в единственото изменение, което имам на английски, изменение D, първоначалният параграф 3, който се изменя, използваше думата Residences, а компромис се използва думата residences. Защото думата residency, която завършва на Y на английски, има много различно значение. И накрая по изменение 77, там където се говори за фондовете за гарантиране и данъчните стимули, искам да разбера докладчика каква е целта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 Уважаеми колеги, госпожа Дали продължава. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря наистина, че отделихте време да се запознаете с този доклад и да намерите компромиси. Е, по, не, по доклада това е израз за колективна интелигентност. Сега, изменение 12 става дума за достъп до знание и творчески съдържание. Това е основно право. Тук става дума за достъп за, до, знания, до знание, което е основно право. Казано е, е достъп до знание, но фокусът е върху знанието. Може би не е правилен. Превода не е достатъчно точен. Това е, това е възможно. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Simplement sur l'observation de, de Madame Harkin à propos du. Има ли други е, изказвания за, за госпожа Харкен? Точка 3. Аз имам и двете езикови версии, точка 3, т.е. началната версия и компромеза. Резитонс. Не знае дали има проблем с английската версия, но на френски всичко е... е израза се е запазил. Резидонс. Си е запазен израза. Думата е запазена. Тя е една и съща the original paragraph. Аз говоря за първоначалния параграф номер 3 на английски. Първоначалният параграф 3 се спелува като резиденсиз, а изменението, което е преведено на английски, използва думата резиденсез с различно окончание, може да е проблем с превода, може и не. Просто искам да попитам. Защото на английски говорим за an artist in residence. Може би тук има някакъв проблем, някой да поясни. Tenir compte de cette difficulté linguistique, euh, mais de toute façon, comme la version d'origine. Добре, ще прегледаме тази езикова, този езиков проблем, но в крайна сметка основната версия е френската, така че ако има обжалване пред съда, ще използваме нея. Ако няма други желания за изказвания, благодарим на докладчицата. Утре ще гласуваме по този текст. Водещата комисия, културата, е комисията по културата а Там ще се гласува на 25 януари този доклад. И така минаваме към точка 8 до 13. Това са 6 текста. Економическо управление. Имаме двама докладчика по темата и сега искам да, да дам думата на господин Давид Каза. Бих предложила да представим шесте текста един след друг, след което ще направим едно разискване по шесте текста. Господин докладчик, това е изменение на регламент за определене и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. Втория текст това е изискване за бюджетните рамки на държавите членки. Следващият ефективно пред прилагане на бюджетния надзор в еврозоната. Това са първите три текста. Президент, Ива kif qed е tajjeb вара кризи. Благодаря. Както казахте, след кризата, която преживяхме, Европейския съюз имаше за задача да се взема с различни теми и с различни уязвими места. На първо място трябваше да се справим с липсата на достатъчен надзор в финансовия сектор, както и да уточним какъв ще бъде надзора по отношение на микро и макроекономическите рискове. Освен това, трябваше да уточним разпоредбите, свързани с институциите за кредитен рейтинг или агенциите за кредитен рейтинг и фондовете за альтернативни инвестиции. Освен това, трябваше да разберем и как ще приложим базеловите стандарти чрез директивата за капиталовите изисквания в нейния трети вариант. По отношение на економическото управление ние изоставахме, докато комисията не публикува шесте предложения, които ще анализираме в следващите няколко седмици и месеци. Виждаме как економиките са взаимно свързани и как стабилността на една страна е обвързана с стабилността на другите страни. Това се вижда много по-ясно, когато европейските страни особено у нези, които са от еврозоната, започнат да изпитват трудности. Чрез економическото управление трябва да осигурим надзора в държавите членки, да идентифицираме тенденции, макроекономически дисбаланси и устойчиви национални бюджети, както и бъдещи случаи на неспазване на пакта за растеж и стабилност. Не е единствено важно само да идентифицираме тези въпроси, но трябва да имаме и механизми за корекция, които да се задействат своевременно, което ще ни даде възможност да изпреварим кризата за бъдеще. По всички тези досиета работи водещата комисия. Нашата задача е да гарантираме, че въпросите свързани с заетостта и социалните въпроси са правилно отразени в окончателната позиция на парламента. В настоящата комисия Имаме вече възможност да дадем позицията си чрез проектостановища. В нашето становище се съгласихме, че първо трябва да има по-голям надзор на политиките по заетост и този надзор трябва да отчита трансграничния ефект на националните политики по заетост. На второ място бихме искали да има по голямо укрепване на ролята на комисията по заетост. Освен това, на трето място, националните бюджети трябва да гарантират дългосрочното планиране, за да може системите на здравеопазване, образование и социално осигуряване да останат устойчиви за всички граждани. На второ място искаме да няма влияние върху отделните граждани тогава, когато страните не спазват пакта за растеж и стабилност. Освен това искаме да се събира информация за заетостта и да се включат показатели за заетостта. Сега трябва да обсъдим тези въпроси и да видим как да ги включим в окончателния доклад. Това е основата на моите идеи, госпожо председател, по тези три досиета. Сега трябва да видим какви ще бъдат нашите предложения. Аз ще работя естествено с докладчиците в Сянка и с колегите в комисията, за да намерим най-добрите решения, за да може доклада да бъде одобрен не само в комисията, но и от целия парламент в идните месеци. Благодаря. Благодаря. Euh, à votre suite présenter euh, les euh, trois. След вашето изказване искам да представя трите текста, за да може аз да дам своя принос за нашето становище. След това ще дам през... думата на представителя на комисията от а, Генерална дирекция финанси. Alors, за да видим как ще се отчитат нашите притеснения. Първо един общ коментар. Този пакет за економическо управление, както беше споменато от министъра по-рано днес, съдържа различни инициативи и текстове. Европейския парламент ще бъде обект на консултация само по някои от елементите. Мисля, че парламента с право реши да фокусира своя принос върху само онзи текст, който беше предоставен за консултация на парламента. в разискванията с парламента, с съвета, след като парламента приеме своята позиция, ще трябва да прочетем и другите позиции, но не трябва да оставаме изолирани. По трите текста, за които отговарям аз, искам да кажем няколко неща. По първия текст който е свързан с засилване на надзора върху състоянието на бюджета, надзора и координацията на економическите политики. Става въпрос за прилагане на пакта за стабилност. Трябва да видим как да вземем предвид опита, който получихме последните 10 години. Можем да се опитаме да отчетем движенията в момента в еврозоната и разликите изключителните разлики между държавите членки. Трябва да се учат различните практики и насоки, например, у нези, които са в стратегията Европейския съюз 2020 година. Когато правим анализ на ситуацията, трябва да видим не само какво става с дефицита, но и с излишъка в светлината на критериите и за показателите, по които ще говоря след малко. По отношение на структурните реформи, те ще имат сериозно въздействие върху функционирането на трудовия пазар по време, когато хората се отеглят в пенсия. Искаме ЕПСКО да участва в надзора в допълнение към съвета ЕКОФИН. По другите два текста, за които аз съм докладчик по становище, Единия се нарича наказателни мерки за коригиране на прекомерните макроекономически неравновесия в зоната, а другия е преотвъртяване и коригиране на макроекономическите неравновесия. Мога да кажа, че те са свързани, защото Първия разглежда макроекономическите неравновесия в тяхната цялост, а втория дава по-конкретни разсъждения относно страните от еврозоната. Първо, в допълнение към член 121, както казахме и по-рано, би трябвало да се позовем и на член 148 и да споменем, че всички елементи свързани с заетостта и социалната политика трябва да бъдат отчетени, когато става въпрос за макроекономическите неравновесия и когато се създават различните показатели въпреки че поне е видимо нашата комисия не се занимава с фискална политика, когато говорим за данъчни политики, за фактора заетост, за, за фактора капитал, определено тук има въздействие. Този въпрос трябва да се разгледа. По отношение на показателите, които са централен елемент от първото предложение, тъй като чрез анализиране на тези показатели можем да станем свидетели на неравновесие и да предвидим санкции. искам да направя някои предложения в тази връзка. Процента на безработицата, нивото на бедността и на социалната изолация също трябва да бъдат включени. За да видим как може да се предаде количествено измерение на онова, с което ние се занимаваме. Защото в днешното предложение на комисията по тази тема няма нищо. Предложението на комисията просто говори за отговорността на комисията и се казва, че след като се допита до държавите членки, комисията ще изготви своите показатели. Парламента иска да участва при определенето на показателите и накрая по отношение на идентификацията на макроекономическите неравновесия на този етап, ролята определена за Европейския парламент е, е почти нулева. От време на време Европейския парламент ще бъде информиран, когато се предприема някаква превентивна мярка, но подобно на препоръките, Европейския парламент ще бъде информиран точно по начина, по който се информира обществеността. Няма подробни дискусии, няма конкретно позоваване на насоките за заетост и няма никакво позоваване за допитване до парламента. По отношение на механизма за санкциите, който се планира за тези макроекономически неравновесия, в случай, че се установят макроекономически неравновесия. Предложението е да се избягва прекомерно неравновесие. Санкциите ще се прилагат само към страните от еврозоната и ще бъдат в размер на 0,01% от БВП за предишната година. А пък глобата ще бъде разпределена сред онези държави членки, които спазват изискванията. Това е нещо с процикличен характер и създава проблем. От гледна точка на социалното положение – социалните бюджети и последиците за заетостта. Затова предлагам да въведем отново аспекти, свързани с неравновесието. Това са коментарите, които исках да направя в тази първа размяна на мнение. Те правят връзка изказаното от Дейвид Каза. Колеги, ако нямате нищо против, искам да дам първо думата на представителя на комисията, господин Севастерос, който е заместник генерален директор на Генерална дирекция економически и финансови въпроси. Той ще ни каже какво смята тази генерална дирекция по отношение на нашите притеснения. Ние ги изразихме още по време на съвета ЕПСКО и освен това очаквам да ни каже какъв а, марш, каква възможност имаме за дискусии. И след това ще дам думата на колегите. Преди да дам думата на колегата от комисията, искам да кажа, че има нещо изненадващо. От гледна точка на бюджетната процедура, за която отговорен докладчик е Дейвид Каза, има много информация относно прогнозите, но много малко информация за сроковете. Казва, че има споразумение за така наречен европейски семестър, но това не се вижда в текста. Това преднамерено ли е или случайно? Защо от една страна имаме междуправителствено споразумение, от друга страна пакет от 6 текста, някои от тях са по съвместно взимане на решения, Имаме работна група, не знам обаче е, какво точно ще се случи. Е, е, Добър ден, благодаря ви за поканата. Накратко да говоря пред вас за нашето становище по темата. Съжалявам, че малко закъснях с около две минутки и не можах да чуя пълното изложение на господин Каза, докладчика. Радвам се ще се радвам след това да отговоря и на допълнителни въпроси. Накратко ще се изкажа в началото, за да има време за дискусии. Действително, пакета на комисията, който бе представен на 29 септември, е обект на дебати и дискусии както с вас, така и в съвета. Там също така разисквания. паралелно се гледа и от работната група на Ван Ромпой, но вече е се гледа всъщност е, от е, комитета в съвета. Но преди това работната група е, свърши доста сериозна работа, но сега трябва да се канализира процедурата по нормалния ред през съвета. Надявам се, че не са останали съмнения, че е, ще отпадне предложението от 29 септември. Искам да е, подчертая огромното значение на разискванията тук в е, парламента, както в вашата комисия, така и в други комисии. Европейския съюз в момента минава през решаващ етап в тази област. Пазарите в днешно време отправят много ясни послания и а, тези послания всъщност поставят под съмнение способността на Европейския съюз да действа и да реагира. Затова е много важно да работим по електронното, по, по економическото управление. Втори елемент на уводните ми думи е, че съм окоръжен, окоръжен от а, дискусиите с колеги, с комисаря, с вас през последните няколко седмици. И това, което чуваме за сега от вас и от други комисии, е наистина много насърчаващо и се надяваме а, същото направление да се развиват нещата. Сега по същество. Ясно е, че пакета, прият от комисията, има за основна цел да откликне на критиката и на слабите места в структурата на економическото управление, които бяха представени миналата седмица също така. Основните са економически дисбаланс. Така че да се избегне повторение на економическата и финансовата криза, през която преминаваме сега. Оттам е целият пакет, пакет за надзора в Европа. Комисията реши да се насочи към три основни елемента. Първо, фискалните дейности. Е, бихме искали да укрепим пакта за стабилност и растеж. Няма да навлизам в подробности, вие разполагате с документа. Тук обаче е важно да се подчертая, че трябва да се укрепи както превентивното направление, така и на другите дейности на пакта фискалните елементи а, се покриват от нещо ново. Това е фискалната рамка. А, едно от основните липсващи звена в а, структурата на економическо управление. Това е от огромно значение за идентифициране и поемане на отговорност за грешки, както на национално, така и на европейско равнище. Проведоха се разисквания доколко е необходима директива в тази насока. Повече държави смет, членки, членки че е необходима, защото тя ще уреди правилата, фискалните правила, които са необходими. В повечето страни има децентрализиране, а фискална система и за тях е от голямо значение да съществува така директива, която да въвежда рамката и да управлява фискалните отношения между централните и регионалните и местните органи нива на управление. Има няколко държави членки, които все още не са убедени в ползата от директива. И до това се свежат за сега дебатите в съвета. След това, механизмите за а, изпълнение на мерките за правоприлагане. Ние подкрепяме идеята за квази автоматизъм, но не и сляп автоматизъм. Ще видим какво ще реши в крайна сметка мнозинството. Една част от системата санкции трябва да се доразвие – Санкциите, свързани с бюджета, трябва да се доразвият. както чрез общо законодателство, така и чрез механизми за санкции и допълнително регламентиране на бюджета. Както съгласен съм с това, което каза първия докладчик, санкциите няма да са насочени към отделни граждани или агенции. Те ще бъдат насочени към националното равнище и няма да застрашат частната инициатива. Това трябва да е ясно за всеки го. Друг въпрос е, дисбалансите, е, нещо ново и трябва да се гледа в връзка с борда, съвета за риска, оценка на риска. Един въпрос, който искам да разгледам с вас, е таблото за оценка, целта на тази инициатива и а, участието на Европейския парламент в нея тези 8-10 показателя за оценка, които все още не представляват окончателния вариант на а, таблото за оценка, обсъждали сме го с много държави членки, също с вас, но ние настояваме, ще настояваме за 8 до 10 показателя. Не бихме искали да са прекалено много, защото много ще се усложни оценката и ще се опоручи е, филтъра, който искаме да постигнем. Те ще се ползват за първоначална оценка на дисбалансите. Ще има зададени долни прагове и горни граници, е, извън които оценката ще бъде отрицателна, а вътре в тях ще е положителна в зависимост от степента на отклонение от сериозността, ще се прави, автом... ще се прави обстойна оценка на държавата членка. Попълването на а, таблото за оценка обаче няма да става автоматично и на базата на резултатите се преминава към втората стъпка. Резултатите от разискванията. Резултатите ще се разг... от тази оценка ще се разглеждат в съвета, но а, комисията има инициатива за подемане на последващи стъпки за допълнителен обстоен анализ. Естествено, ще вземаме предвид становищата на съвета и на а, парламента, но по принцип комисията е, разполага с инициативата, но това е решение, което би трябвало да се взема съвместно с другите е, заинтересовани страни. М състава на показателите в таблото за оценка ще се актуализира на 2-3 години. Защо? Защото всяка криза е нещо ново и различно и ако не е гъвкаво таблото за оценка, няма как да лови една нова криза, която да е нова по а, своето естество. С развитието на економиката, възникват и нови черти, е, характеристики на економиката, така че трябва да се актуализира системата за оценка. Затова идеята е, е да имаме едно динамично табло, а не фиксирано за винаги, за да може да обхване всички економически и финансови тенденции, за да не ни обегнат от погледа евентуални дисбаланси в бъдеще. Всичките тези въпроси сме склонни да ги обсъждаме с парламента. Убедили сме се, видели сме, че всъщност и в самия парламент има различни възгледи относно степента на участие на парламента доколкото разбирам, някои парламентаристи искат да сформират делегация по силата на Лисабонския договор. Други пък се, се, се задоволяват с това да се разглеждат само евентуални изменения – и до сега има съвместни обсъждания с Комисията на парламента, но те до сега са били неформални. Ние се опасяваме обаче, че е, ако се избере модела на делегацията от парламента, ще се забави много процесът. Бихме искали да постигнем едно решение, при което хем парламента да играе важна роля, а хем да не се забавя процеса. Последната точка, която исках да е, засегна е с връзката с растежа. В този пакет е залегнала само една част, макар и важна, от новата система на управление. Споменахте европейския семестър, вярно, това е една, едно ново понятие, въведено, предложено от комисията през, юн, през юни, разгледано заедно с държавите членки и вече в дневния ред за 2011 година. Тук комисията също извършва годишния доклад за годишното изследване на растежа. До година ще се представи доклада и той ще даде обща представа на държавите членки какви следва да са насоките в политиката за 2012 година. Е, ще бъдат начертани краткосрочни цели за растеж 2011-2012 година в различни сектори. Държавите членки ще представят своите нови национални програми за развитие до средата на април или края на април, в крайен случай. Това ще даде възможност на комисията да оцени тия програми, 27 програми, и да излезе с препоръки до края на юни. Това е процеса в рамките на европейския семестър. Вече е, се упражнява тая инициатива но още се учим. Тази година вече почнахме с европейския семестър по, по, по, по въпроси с по-централно европейско значение. Втората възможност, която се радва на добро сътрудничество между съвета, парламента и комисията. Става въпрос за съвета за стабилност и овладяване на риска. През януари ще излязат първите резултати, което е достойно за похвала. На 2 май ще бъдат обявени и ще започнат да се ползват новите финансови механизми. Това са новите градивни елементи, Обсъждаха се принципите на механизма за стабилност наскоро, т.е. върши се работа и по този постоянен механизъм за стабилност. Това също се прави и с оглед на срещата на съвета на 6 декември, който ще се проведе. И последното нещо, което искам да подчертая, е стратегията за 2020 година. Тя бе а, обявена и подета през март тази година. Това е инструмент за насърчаване на растежа в Европейския съюз. Това е един обединяващ инструмент. който има тясна връзка с економическото управление. Не бива обаче да се опитваме да вкараме цялата стратегия, стратегия 2020 в пакета, за който говорим сега. А, предложението от 29 септември се съсредоточава най-вече върху макроекономическите е, елементи. Е, е ясно, че трябва да имаме а, като особен акцент е, елементите, за които тези говорим но не можем да се опитваме цялата стратегия да я вкарваме в предложението 29 септември. Понякога хората си мислят, че всичките цели от е, стратегията за 2020 трябва да ги вкараме в пакета за економическо управление. Не, тук нещата трябва да са сведени до економическите цели. Е така, економическата и финансовата нестабилност води до пагубни последици в обществото, като най-засегнати са най-уязвимите, разбира се. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря за тези изяснения. Искам да дам сега думата на нашите колеги. Най-напред. <clears throat> Øh, Благодаря. Искам да говоря на датски. Е, Искам да кажа на комисията, че бързината да се създаде една комисия, това може да стане много бързо ако това е проблем. За тези шест точки имахме едно общо обсъждане. Всъщност, през 2011 година нещата би трябвало да са наред, но виждам опасност и виждаме сега при Ирландия, че това е опасност. Ситуацията е много сериозна. Спекулантите продължават да действат както си знаят. И има една актуална ситуация, която е много драматична. Междувременно е, трябва да се опитаме да започнем да прилагаме тези е, разпоредби. Да видим какво ще се случи до юни, но тази работа трябва да се свърши. От наша гледна точка, от гледна точка на зелените, това, което ние смятаме, че е важно по отношение на законодателните идеи и целите. По отношение на целите трябва да кажем, че трябва да осигурим една устойчива зелена економика и не само по отношение на финансите, а в общ план. На второ място, трябва да се поощри заедостта и на трето място трябва да подкрепим едно устойчиво развитие на економиката и на четвърто място трябва да се гарантират правилните структури за управление, за да може да се прилагат законовите разпоредби. Иначе по другите за изменението трябва да има изменение, с това сме съгласни. Но е, по отношение на предложението на комисията от 29 септември, ние смятаме, че нещата трябва да се подобрат. Сега някои основни неща по съдържанието от наша гледна точка най-напред. Е, бързината, темпото, намаляване за дълговете и дефицитите. Ние смятаме, че това е един централен въпрос. Именно скоростта не бива да е такава, че да се забравят социалните последствия. Това за нас е изключително важно. Може да е проциклично, но ние искаме да предупредим, че всяка година една 20 една 20 да се намаляват дълговете, това трябва да се проучи. Какво ще се случи, ако дефицита и дълговете се намаляват с едно такова бързо темпо. Естествено, те трябва да се намаляват, но какви ще са последиците в социален аспект? Е, точка 10 11 са важни за нас. Както председателката каза, нещата могат да са проциклични. Ние смятаме, че трябва да имаме положителни стимули, но и отрицателни, естествено, но и положителни стимули. Трябва да имаме една, една, общ, една обща оценка на економиката, на стопанството на една страна, преди да се прилагат санкции. Не бива санкциите да се прилагат автоматично. Така. И искам да питам комисията за санкциите. Много се говори за това, че санкциите трябва да се разширят върху страни извън еврозоната. Тогава ще се спират с помощи за селското стопанство и така нататък. Е, бихме искали повече информация по този въпрос. На следващо място. Какви са макроекономическите индикатори? Би, хубаво, би било хубаво да имаме и ние право на глас по този въпрос. Делегациите ще бъдат съставени, преговорите ще бъдат трудни, но бих искал да разбера какво ще е, каква ще е тази таблица за оценка. Мисля, че хубаво е да има а, обсъждане какво означава е, всъщност това, че има економически растеж на, за Германия. Това не е ли е, растеж за сметка на останалата част от Европа. А когато някоя страна прави спестявания, какви са влиянията за другите страни? Какво е всъщност едно положително развитие? Не би трябвало да хармонизираме економическите политики в държавите членки. Не искаме това, но трябва да имаме един отворен дебат, дебат за вътрешните динамики в държавите членки. Ако тази таблица за оценка се прави правилно, то наистина трябва да се направи правилно, иначе няма смисъл от нея. И в заключение искам да кажа, че предложението на комисията при, по, при някои точки трябва да бъде променено, за да се осъществи едно социално устойчиво управление на економиката и мисля, че нашата комисия може да допринесе за това. Госпожа Харка. Благодаря. Още веднъж нашия докладчик сянка господин Кройцман изпраща своите извинения, тъй като той участва в делегация. Имам няколко коментара от а, него. Аз не съм съгласен с всички, тъй като имам и свои коментари, но първо ще прочета неговите. Той приема до голяма степен предложението на комисията относно законодателна реформа и економическо управление. Много е важно да има силна политика на бюджет и економическа политика, тъй като това ще спомня за растежи и се създаде работни места. Поради важността на този пакет, аз смятам, че, смятам, че предложенията на комисията трябва да бъдат оформени по един по-задължителен начин. Така нареченото обратно мнозинство е добро като механизъм за санкция, но трябва да има още по-сериозни санкции, ако в една държава членка няма бюджетна дисциплина. На първо място имаме нужда от различни санкции, като споменаване поименно, именно презвременно замразяване на фондове, постоянно спиране на фондове, е, държавите членки ще трябва да покрият замразени или загубени средства с средства в собствените си бюджети. Имаме нужда от пълноправен механизъм и за санкции, в който държавите членки не могат да се намесват. Това е единствения начин да се гарантира бюджетна дисциплина между държавите членки и да се предотвратят нови проблеми подобни на онези в Гърция и Ирландия, като това ще пощади европейския данакоплатец. Беше ми трудно да прочета последното изречение, но успях да го направя ще направя общ коментар и след това ще говоря по другите неща. Проблемите в Гърция и Ирландия са много различни. Те са много сериозни и двете страни носят сериозна отговорност, но въпросите са много-много различни. В Ирландия онова, което ни сполетя, се случи, защото финансовите институции в Европа инвестираха неразумно в ирландските банки и сега, за съжаление, банковия дълг се е превърнал в държавен. В Гърция проблема е друг. Ако погледнем Португалия и Испания, ще видим други неща. Няма нужда да продължаваме. Списъка обаче става много стряскаш, колкото по-напред отиваме. Ако слушаме някои европейски лидери, например госпожа Меркел, тя има различна перспектива по всички тези въпроси. Според нея всичко се свежда до срокове и е, с течение на, на времето тези финансови институции като казина ще бъдат накарани да си платят. За момента обаче да данокоплаците ще трябва да поемат финансовото бреме. Просто правя коментар от общ характер. Е, господин каза, вероятно става въпрос за проблем с превода, е, каза кризата, на която станахме свидетели. Аз бих казала кризата, на която ставаме свидетели пазарите поставят под въпрос възможността на Европейския съюз да действа. Тук има елементи, които са свързани с бъдещето, настоящото обаче не може да се пренебрегва. За бъдещето естествено има нужда от план. Един от въпросите, които бих задала на комисията е следния. Предложенията ще бъдат ли свързани с промяна на договора и на какво ниво? когато става въпрос за е, така нареченото е, обърнато мнозинство. Аз не съм прочела всички документи, някои от тях прочетох, макар че не можах е, всички да прочета, тъй като бях много заета. А, имам и още един въпрос. Няма да говоря твърде дълго, защото знам, че отиваме към края на заседанието. Знам, че пренебрегваме сериозния проблем, дявола, сред нас, а той е следния. Цялата структура работи ли като цяло? Какво ще стане с еврото в средносрочния и дългосрочния план? И докато подготвяме дългосрочни мерки в средносрочен план, те ще подкрепят ли общата валута? Господин Каза говори за това и каза, че санкциите не трябва да засягат гражданите. Той говори за социална сигурност, здравеопазване и пенсии. Това ще е много трудно и смятам, че трябва да положи максимални усилия в нашата комисия, за да гарантираме, че това ще се случи. Мисля си, че в заключителния анализ, независимо от това какво правим, санкциите ще засегнат гражданите по един или друг начин дори и да не говорим за Ирландия в момента. Нашия пенсионен фонд трябваше да загуби половината от средствата си, за да се справим с това, което ни сполетя в момента. Същото ще сполети и други страни. Нашия колега от Зелената партия говори за скоростта, за социалните практики, аз съм напълно съгласна с това, няма нужда да навлизам в подробности. Е, не искам да задълбавам тук. Е, по отношение на санкциите, съгласна съм с госпожа Берес, която говори за прехвърлянето на средствата от е, онези, които не спазват изискванията към онези, които са прилежни ученици. Мисля си, че това трябва да се подкрепи, но трябва да избегнем плащане от страна на европейските граждани. Накрая по отношение на таблото с резултатите, не знам много по този въпрос, но трябва да задам един въпрос. Имаме различни економики в Европейския съюз, някои имат а, излишък, други имат а, дефицит. Как а, таблото с резултатите ще отчете всичко това и ще ни даде този анализ, от който имаме нужда? Благодаря. Остават ни две минути, тъй като обещах на преводачите да ги пусна на време. Трябваше да прекратим за 15 минути по време на заседанието. Ако колегите искат да продължат, можем да говорим на английски. Нали? Господин Пендан, искате ли да си изкажете сега? Не, добре, благодаря на колегите за приноса. Много е важно нашата комисия да може да даде своята позиция, защото иначе на европейско ниво няма да имаме ответна реакция на това, което се споменава като притеснение относно развитието на пазара в момента. Трябва да отчетем смесицата от политики, която се предлага в момента, трябва да възстановим баланс, равновесието в общественото финансиране. Ако ми позволи колегата от комисията, искам да задам един въпрос и той може да отговори на английски, след като се тръгнат преводачите. Искам да разбера на какъв етап са дебатите в комисията относно евентуално преразглеждане на договорите. Доколкото виждаме, този сценарий постоянно се подхвърля. Колкото повече обаче се обсъжда на тъмно, толкова по-добре се държат всички. Ако започнем да преразглеждаме Лисабонския договор сега, по отношение на економическото управление. Това може да създаде едно контрпродуктивно послание, свързано с това, което каза и госпожа Харкин, защото ако искаме да стигнем до някакъв напредък по отношение на економическото управление в еврозоната, ще имаме нужда от много по- сериозни промени в договора. Искам да разбера какво смятате вие, какво се случва относно постоянния характер на този механизъм. Това ще бъде последния въпрос и след това ще погледнем календар. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател, за различните